господин Башир в делегацията с е, отношения с Магреб. Има ли някакви коментари? Не виждам никой да иска думата, с което приемам назначението